колегата Краснодепски. Но ние насочихме работата в посоката, в която трябва да върви за в бъдеще към е, е, създаване на енергиен съюз. Благодаря за доклада. Е, с това дебатът приключи. Гласуването на доклада на господин Бузък ще бъде днес.